Uh, dear colleagues, I... Uh, dear colleagues, I would like to start the, uh, the meeting. I would like... Скъпи колеги, нека да започнем с нашето заседание. Точка първа приемане на дневния ред. Е, е, бих искала да ви информирам, че господин Амаржи е, помоли неговата точка да бъде отложена. Е, освен това, е, ще ви съобща, е, че е, нашето заседание се предава по вебстрим. А инак е, е, разпределението на е, точките в дневния ред е, по, е, във времето остава същото но ще видим някои от е, членовете на комисията е, не са тук. Да се надяваме, че ще дадат до гласуването. И така, ако няма възражение, приемаме дневния ред. Е, сега преминаваме към втората ачка. Одобрение на протокола от заседанието от 18 ноември е, и 27-28 ноември 2013 година. Ако до края на заседанието днес вие не внесете възражение или предложение за промяна, ще смятаме протоколите за приети. Преминавам към трета точка съобщение на е, председателя. Решенията на е, координаторите ще бъдат публикувани по-късно, след като проведем заседанието. За момента няма други съобщения. Точка четвърта отпадна от дневния ред и сега преминаваме към пета точка. Първият делегиран а, акт, който се отнася до пове, а, кодекса на поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове. Отново бих искала да ви информирам, че този делегиран акт е, бе е, предоставен на Европейския парламент на 7 януари тази година. Ние разполагаме с е, два месеца, за да поднесем нашите възражения, т.е. до 7 март. Това означава, че в този срок ние ще трябва да приемем съответната е, резолюция, но е, тя се предхожда от е, познатата ви процедура, съгласуване с парламентарните комисии. Ние трябва да вземем решение дали ще приемем предложението на комисията или ще възразим срещу бързото приемане и това означава вече, че ще можем да е, подготвим резолюцията, но ще забавим и приемането на този делегиран регламент. Давам думата на Никола, който ще ни запознае с процедурата да, партньорството е, по отношение на е, делегирания регламент е, е и Европейския кодекс на поведение за партньорство е много важно, естествено. Е, ние е, трябва да вземем решение как точно партньорите, по-отделните партньори, ще установяват сътрудничество помежду си. Комисията предлага е, един е, общ е, делегиран регламент във връзка с Европейския кодекс на поведение за партньорство. Много дълго вече прилагаме партньорството по отделни програми и по кодекса за поведение, но за партньорство очевидно има някакви възражения и затова се налага да приемем ни общи правила за поведение на партньорите, които ще направят партньорството по-ефективно. Това, в крайна сметка, е основанието за предлагане на такъв кодекс на поведение за партньорство. Е, предлага се е, обмен на най-добри практики е, между регионите и партньорите по отделните програми. Много дълго се водиха преговори в комисията и консултации с заинтересованите страни сега всъщност парламента би трябвало да се произнесе Както нашата председателка съобщи, на 7 ноември ние получихме предложението на комисията. Досието би трябвало да се ползва с приоритет през следващите седмици и месеци, тъй като сътрудничеството в рамките на партньорството по европейските структурни инвестиционни фондове е много важно и ние трябва да направим възможно продължаването на това сътрудничество. В член 5 на общия е, регламент е, се уточняват именно параметрите на е, поведението на партньорите. Много важни са различните елементи при организирането на партньорството и на ниво на а, споразумението за партньорство а, страните са се споразумяли да а, а, да работят в мрежа. Това може би не е предварително оговорената концепция, но е концепцията, която според заинтересованите страни ще заработи на практика. Така че ние трябва да вземем отношение по този въпрос. Европейското териториално е, сътрудничество е, също е, е въпрос, който трябва да се разгледа в рамките на регламента за европейските фондове за Е, макроекономическата стратегия. Въпросът е как да е, включим всички партньори в е, процеса на договаряне на партньорството, така че всички партньори предварително да са е, участвали в процеса и да са изразили своето становище. Държавите членки е, до този момент са имали възможност да е, е, изразят своето становище, но е, всъщност е, много важно е как точно ще се осъществява наблюдението и контрола върху развитието на е, програмите и на партньорството. Така че комитета за наблюдение и контрол ще играе една много съществена роля. Освен това, има още един аспект, свързан с оценката наблюдението и оценката на е, партньорствата. Е, партньорите също би трябвало да бъдат включени активно в този процес. Но управляващите е, органи трябва да гарантират и необходимия капацитет за управление на програмите и отделните партньорства. Това е една е, много основна задача, която е, преминава през цялото досие. Комисията би трябвало да е, обобщи е, практиката, е, събрана до този момент. Е, и да гарантира именно изпълнението на член 5, който е свързан с обмена на най-добри практики. Така че в това отношение комисията ще играе централната роля и ще носи основната отговорност. Това е в основни линии най-същественото във връзка с предлагания регламент ние трябва да вземем отношение е, най-вече по въпросите свързани с е, член 5. Как точно е, ще се осъществява партньорството, така че то да води до по-голяма ефективност и до по-добри резултати за всички включени партньори от различните региони. В края на двумесечния период ние ще трябва да или да се съгласим с предложението на комисията, или да подготвим резолюция, в която да изразим нашето по-особено мнение по някои от предлаганите елементи в регламента Хубаво би било при всички положения да работим така експедитивно, че комисията да може е, да е, постигне е, целите и да започне прилагането на практика на този регламент. Преди да дам думата на докладчиците, ще ви дам предварителна информация. Получихте документа и секретарията реши да използва писмената форма, за да ви информира по това досие, както и евентуално да подкани членовете да изпратят също в писмена форма своите възражения. Затова ще дам думата сега на докладчиците, за да кажат какво мислят по тази процедура и по същество. Е, Благодаря. Подготвен съм за днес. Знаете, че този делегиран акт е първият от цяла поредица, или поне първия, по който ще се водят разисквания относно неговото приемане. И в този случай мога да кажа, че е, имаме доста дълга предистория на нашия дебат. Е, водиха се разисквания в тристранните срещи, може би си спомняте, е, по време на кипърското председателство, например. И това беше една от първите теми, по които разговаряхме и постигнахме съгласие да формулираме член 5 в този смисъл. Също така е, искахме да получим и работния документ на комисията, а сега вече кодекса на поведение се предлага като делегиран акт. Основното, което предстои в момента, е да разгледаме съдържанието и да решим дали в него са включени основните е, теми, дали е достатъчно ясна формулировката, дали е достатъчно прозрачно е, за партньорите. И заключението е, че текста, с който разполагаме сега, е напълно в съответствие с онова, което се е, договорихме относно принципа на партньорство. Ние преди една година имахме намерение да е, бъде включен този аспект в подготовката на следващия период. Спомняте си за нашето съгласие и удовлетворение държавите от факта, че държавите членки са съгласни да работят именно в духа и в контекста на Кодекса на поведението. 2013 година още регламента не беше прият. По съдържанието. Доволни сме, че има яснота на текста няма да говорим за добавяне, разбира се. В процедурата получихме много опозиции на колегите. Имахме възможност по отношение на метода не възражение, в този случай, струва ни се, че бихме могли да следваме тази процедура. Разбира се, ще имаме предвид и мнението на колегите от нашата комисия, от други комисии. По-късно ще говорим и с господин комисаря относно начина по който ще се прилагат тези разпоредби по отношение на партньорските споразумения. Вече говорихме и по правния аспект на тези аспекти, на тези теми и според мен би трябвало да е, приемем всичко това максимално бързо. Може би е добре, разбира се, да е, изслушаме колегите, но моето предложение е да следваме процедурата за невъзражение в този конкретен случай. Защото а, е, винаги парламента сме говорили именно по тази възможност. Така че да можем да работим по този въпрос от 2014 е, година. Нещо дали пропуснах, Констанса? Това е нашето послание, което можем да отправим по настоящем. Обръщам се към вас, госпожо Хюпнер, като наш председател да ни обясните, разбира се, как стоят нещата от тук нататък. Председателката Констанция, имате думата. Ламберт нищо не е пропусна, но аз искам да се възползвам от възможността да честитя новата година на онези колеги, които днес виждам за първи път. Тази година желая ви много успехи и късмет през новата година. Тази година ни предстоят и избори за Европейски парламент. Независимо от е, кое политическо семейство сме, е, винаги трябва да се явяваме на избори с добри аргументи и мисля, че а, с политическия сигнал на възможно най-скорошното приемане на този кодекс за поведение за партньорство ще бъде много добре. Съгласна съм с Ламбер. Благодаря. Сега докладчиците в сянка. Имате думата, ако е желате. Yes. Елизабет Шветър. Елизабет Шредер. Благодаря. Благодаря и за идеята за процедурата такава каквато и каквато е. Искам да похваля секретарията. Много е добре, че имаме достатъчно време да се запознаем с нещата, да говорим с колегите и да си кажем мнението. А, мисля, че писмената процедура след като сме пред прага на изборите и паралелно работим по много линии, е много разумна. Тя ни дава възможност задълбочено да се запознаем с нещата, да се подготвим и да имаме позиции, да ги изразим в политическата група и после тук в комисията. И ако и след като сме убедили политическата група и кажем на секретарията, че сме на някакво мнение, то остава така защото наистина е одобрено. Така че похвала. Втора похвала към комисията чудесно е приложила всичко онова, за което сме разговаряли. Преговаряхме дълго. Присъствието на комисията на преговорите показа, че много добре разбира какъв е замисъла на отделните текстове и смятам, че по отличен начин го е отразила. Много от нещата бяха проверявани, беше ни трудно, но в крайна сметка се получи един добре балансиран текст и бих била щастлива, ако бъде прият от съвета колкото може по-бързо. За това ще попитам комисията а, какви срокове се предвиждат, защото знаем каква е а, правната рамка. А, но би било добре и държавите членки да се запознаят с подробностите в регламента и то възможно най-бързо и най-вече е важно съответните партньори да се запознаят с документа, защото и те трябва да познават правилата, след като ще трябва да ги спазват. За това смятам, че е добре е, текста да бъде прият в съвета, колкото може по-скоро. И след като бъде прият, според мен, е, комисията трябва да използва начините, своите средства за работа с обществеността, респективно за обучение на партньорите. Имаме известен опит с това, което се е записано в регламента и виждаме докъде са стигнали оперативните програми. Те са на етап, на който беше позицията на съвета преди половин година, не на актуален етап. Тоест, комисията ще трябва да поработи, за да убеди държавите членки да прочетат последния текст от декември и след това да прилагат регламента. А, не, много е важно за делегираните актове, както за този, така и за следващите, да бъдат публик... оповестявани, обнародвани колкото може по-бързо, защото по този начин а, се отразява ролята на гражданското общество, така че, а то е много популярно сред, а, така че моля комисията колкото може по-бързо да организира а, своята пиар дейност по този регламент, възползвайки се от своите средства, за да поработи с гражданските общества в държавите членки. Да, нещата могат да потръгнат, убедена съм. Още веднъж много благодаря на всички, които участваха. Jesus, Какво направихте с Елизабет Шрёдер комисията? Просто не мога да си представя, наистина. Но ето, тя е удовлетворена, толкова трудно се постига това. Много благодаря, Елизабет. Дали някой друг докладчик Сянка желая да а, говори по темата или... А, да, имате думата. Екаре. Благодаря. Ще говоря народния си език. Ще ви изчакам, господин Ламбард, да си сложите слушалките. Искам и аз да благодаря и много се радвам, че и Ламберт си сложи слушалките, за да ме чуе. Мисля, че а, постигаме максимума, защото си свършихме работата до края на миналата година, а въпросите за преговорите, за споразумение за партньорство сега са на дневен ред у нас доста сме преговаряли по тези въпроси с ресорните министерства, консултирали сме се и с комисията, но не бяхме запознати с окончателната редакция на кодекса за поведение, така че съм любопитен да узная какви срокове се предвиждат за приемането, за да можем да работим по отношение на преговорите, които, протек, които могат е, е, да се проведат на национално ниво, е важно да имаме този документ. За това много се е, радвам, че имаме този документ. Също така искам да благодаря за вашето разбиране. Аз нямам никакви възражения. Благодаря. Сега давам думата Ниан Олбрехт. Благодаря, госпожо председател. Първо, напълно следвах предложението направено от е, докладчика. Много ясна процедурата. Няма проблем за нея. Но въпросът ми е обърнат към, е, насочен към комисията днес. Днес става дума за законодателството, за... а пък реалността е факт процесите протичат. Доколкото знаем, има четири държави членки, които вече са подписали партньорското споразумение. Така че въпросът ми към комисия след... е следния. Каква ще бъде процедурата? Когато има споразумение по кодекса на поведението, какво ще се случи с партньорското споразумение? Това е процедура екс-пост. Какво ще трябва да предприемат държавите членки? Например, Полша която изпрати партньорското си споразумение ако не съответства на кодекса на поведението. Не, че мисля, че така стоят нещата, но може би трябва да има две процедури – експост и ex-ante последваща и предварителна. По този начин можем да кажем на практика на държавите членки, ето, това не е коректно спрямо кодекса, затова го изпращам обратно. Моля, изпратете го и вие обратно. Защото хората ни питат, добре, какво ще се случи с е, нашето партньорско споразумение? Кодекса не е готов още. Благодаря ви. Председателката. Е, дискутирали сме този въпрос и има декларация от съвета да действат в е, този дух, но разбира се, комисията ще ни отговори. Сега Корнелия Ернст. Ja, Sie werden erstaunt sein. Ще се изненадате, може би, но и ние левите харесваме този делегиран акт, което не се случва много често. Знаете колко критично сме настроени към делегираните актове, на този е наистина добър съдържа конкретни разпоредби. Имам два въпроса ние като левите изпитваме е, недоверие към израза представителни, релевантни представители на значи, значими интереси, т.е. организации чадъри. Какво означава това, че по-малките, така да се каже, неорганизираните няма да имат шансове ли? някой трябва да ми обясни. Разбира се, че пък не може да включим е, и всяка пожарникарска команда, колкото и да е важна тя, но все пак. И още нещо, организации, които е, е трябва да бъдат организации, които спазват принципа за недискриминация. И другият ми въпрос, как ще се контролира действието на споразуменията за партньорство по тези принципи. Това искам да знам. А иначе наистина смятам акта за изключително а, разумно съставен. А, добра работа е свършена. Благодаря. Йенс. Йенс. Thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател. Аз съм много е, доволен днес. В Швеция знаем, че партньорите, местните власти, социалните партньори, регионите е, много се радват на кодекса на поведение и го очакват. По време на 2013 година и имаше много критики към правителството, че не работи в този дух. Да, наистина. Много голяма дискусия се води в Швеция по този въпрос. Така че много ми е беше интересно да проследя а, а, изказването на комисията. Също така искам да чуя отговора на комисията на въпроса на господин Ян Албрехт. Е, вече 10-12 години работя в областта на техническата помощ и това е също много важен аспект от е, е, работата на партньорските организации. В Швеция средствата отиват към тези онези администрации, които се занимават с организацията. Това е много важно, наистина да се укрепи партньорството във всякакъв смисъл. И за тях е много важно да знаят как ще се развият процесите от тук нататък. Очакваме и действията в съвета. Благодаря. Председателката, благодаря. Не виждам друг да желая. А, Виктор, извинете. Thank you so much. Благодаря. В тази обща атмосфера на веселие и радост, аз само бих искал да спомена две неща. Първо, наистина документът е много добър и вероятно ще бъде още по-добър, ако можем предварително, макар и в редакционен вариант, да разгледаме документа, за да можем да предотвратим налагането на допълнителни редакции. Но, като цяло, документът е добър. На второ място. Две съображения имам по отношение на това, че не се а, упоменават изрично а, регионалните и местни структури, само най-важните от тях се споменават, и на следващо място необходимостта за изграждане на програмата за техническа помощ и е, националната програма, която следва да се е, напише, за да може да бъде ясно кои са хората, които ще участват в този процес, свързан с прилагането. С Ламбърт разглеждахме този въпрос съвместно. Много е важно е, този въпрос, защото някои държави членки имат проблеми с административния капацитет и за тях е много важно да знаят как да изградят този експертен опит – който ще бъде извън политическата намеса и влияние. Тоест, едни технократи трябва да бъдат изградени от типа на европейската администрация, за да могат да се изпълняват проектите, да се създават проектите и да могат да имат съответно възможност да усъвършенстват способността и капацитета на държавите членки по един интелигентен начин, а не просто всячески или някакси. Виждали сме подобни примери. Трябва да има има последователност и това да бъде в полза на политиката за сближаване. Ще изпратя, изпратих писмо на Петър Леркович, сега ще изпратя и писмо на директора, който се занимава с административния капацитет, защото по принцип това е възможно, зная, но искам да зная, когато такъв проект с съответната програма, с средносрочен преглед предвиден и с анализ в край на изпълнението и задължението на експертите, когато са обучени, да изпълнят задачите си пред публичните власти на време и това трябва да бъде задължително вменено тяхно задължение, защото по този начин държавите членки наистина ще могат да излекат много ползи. Много е важно наистина да се усъвършенства административния капацитет. Знаем това. Но в Румъния, например, а може би и не само там, тук става въпрос просто за нас социализация. Хората се събират, говорят си за разни неща, но онези, които наистина имат позитивно въздействие на а, капацитета за освояване, на начина по който се отразява всичко това върху живота на хората, са част от управляващите органи. Това са хората, които работят своите кабинети в различните а, общини и а, структури. Така че ще бъда изключително доволен, ако комисията ни предостави зелена светлина за такава програма за обучение, защото е много необходима. Благодаря. Виктор, много благодаря. Преди да дам думата на докладчиците в сянка, искам да зная кой ви иска още да говори. One... И още една информация обаче преди това искам да ви предоставя. След това ще дам думата на Николас, разбира се, за бележки, коментари и отговори. От никоя комисия на този етап не сме получили никакви коментари. Получихме три обаче от секретарията. Това е, е но процедура е, обичайна. В документа имаше три проблеми, анализирахме ги внимателно, обърнахме се и към нашата правна служба да ни запознае с становището си по този въпрос, за да разберем дали наистина те са, тези три коментара, които получихме, са от значение за разискванията, които водим. И както разбирам от правната служба, е, ни казват, че нямаме основание е, да искаме отхвърляне възоснова на тези три коментара, които сме получили. Така че, обръщам се към Николас, когато отговаряте, много ви моля, бихте ли също така ясно казали, е, какво е мнението на комисията по тези три коментара от секретарията, които дойдоха? Господа Шартия, господа Коша бяха поканени, никой не дойде, така че тогава изслушахме комисията. Николас, имате думата сега. Yeah, you, Благодаря, госпожо председател. И сега, да отговаря на конкретните въпроси. Първо, може би ще започна с а, а, организациите ЧДР и у нези малки организации, които а, попадат под риск, защото те някак си могат да изпаднат. А, важно е тук да разгледаме текста. А, трябва да е важно какво се има предвид, четейки текста. Особено важно по отношение на орството и партньорските споразумения, това е националното ниво, за да е ефективно, трябва да се ограничат броя. Не може да имате 300 участници, така че трябва да се осигури представителност и онова, за което а, е, тук а, е, е, се пише в член 3, 2 алинея делегираните акт, казва, че, казва се, че трябва да се улесни участието. И начинът да се направи това е чрез една такава организация Чедър. Има и много други примери, които можете да видите, например, свързани с синдикатите или пък конфедерация на синдикатите на национално ниво. И в този смисъл това е, е организация чадър и а, тя би могла да гарантира, че когато един член а, на конфедерацията, организацията е част от партньорството, това вече е представителство и а, а, представляват редица синдикати, например. Виждате, а, че по отношение на местното управление има на различни асоциации на местните власти и това е начин да се гарантира, че има представителност. Или пък, ако искате, е, може съвсем ясно и прозрачно да се каже какво би се случило при всяко едно събитие. Но аз е, мисля, че е необходимо да се организира представителността, отколкото да се опишат конкретни органи, защото пак може да се получи, че някой ще е представен, друг пък не. По отношение на казаното във връзка с е, секретарията, Комисията по заетост, аз всъщност включих този аспект в своите уводни думи. Ние тук не казваме, не даваме определение за организация чадър, ние просто въвеждаме понятието. И според мен това е съвсем ясно. Това са партньори, обществени органи, е, социал-економически партньори, които са създали организация, събра... събирайки своите интереси на едно място. За това става дума. Разбира се, може да има различни форми, но понятие понятието, концепцията е ясна и а, не е определение в тясно правен смисъл, което може да има и ограничаващ ефект. Надявам се, че не по този начин ще се разглежда въпрос и съответно няма да има проблем. По въпроса на Ян Олбрехт. Тук се връщаме отново към един от чувствителните деликатни въпроси в хода на преговорите държавите членки не искат да има нищо, което да действа ретроактивно с задна дата всичко трябва да влезе в сила след общия регламент. Държ... От държавата членка се изисква по смисъла на пети член да спазва принципа на партньорство, 14 е, член, втора алинея от общия регламент е, урежда сътрудничеството с партньорството, което е укрепено в пети член. Председателя засегна въпроса, свързан с декларацията, която дава насоки е, за това, че държавите членки трябва да изпълняват целите на партньорството, когато подготвят самото споразумение за партньорство и съответните програми по него. А е, що се отнася до общия регламент и съответно пети член, там има информация относно начина по който се отразява основния принцип. Делегирания акт по-подробно разписва тази информация, каква трябва да бъде и по определение ние няма в деня, в който влезе в сила или по настоящем, ние не сме приели никакви партньорски споразумения, така че очакваме тази информация, така както е оказано тук, да бъде включена в партньорското споразумение. И ще очакваме всичко това а, в документите, които получим. А, естествено, ние не можем дума по дума или буква по буква да настояваме елементите а, от кодекса на поведение, свързано с, с миналото по отношение на консултациите, да бъдат спазени. Но това е нашата практика. Според нас, тук няма противоречия и не виждаме, че ще има затруднение по отношение на практическото приложение. Необходимо е а, е, наистина държавите членки да спазят 14 член по отношение начина, по който те подготвят своите партньорски споразумения, а именно в хода на а, е, консултации с партньорите. Това трябва да бъде описано от държавите членки в информацията, с която те, която те ще ни предоставят и това за нас е достатъчно основа за работа. Напълно ще спазим и ще приемем записаното в общия регламент, както и в декларациите по отношение на принципа за ретроактивност или задна, прилагане с задна дата. Да, това за нас е неприложим подход, защото е, Кондекса на поведение ще влезе в сила през следващите седмици. По въпроса за информацията относно него. Да, ние мислим, че комисията трябва да гарантира общото разбиране на документа и на предложението. Ние много усилия сме вложили в тази насока по отношение и на приемането на актовете за делегация, така че ние ще използваме разпоредбите тук, за да можем от наша страна да постигнем ефективност в нашата дейност, да можем да вградим всичко това в процеса на наблюдение, в хода на изпълнението на програмите ще работим съвместно с държавите членки, така че комисиите за надзор да си е, извършат работата бдително, е, е, ефективно и всичко това ще се спазва от държавите членки за всяка една отделна програма. Това не би трябвало да бъде просто документ, който да остане на хартия. Това е изключително важно, за да има висока стойност сътрудничеството и изпълняването оперативните програми. После, другите въпроси, които бяха разгледани, връзката с шести член, трета алинея на регламента Социалния фонд, мисля, че тук ставаше въпрос за конкретната формировка, а именно директно включване в а, а, програмата. Това е 17 член 4 алинея, делегирания акт и 6.3 съответно при връзката в регламента за Европейския социален фонд. Но според нас конкретната формулировка не беше замислена така, че да се е, отличим или отдалечим от 6 член 3 алинея по отношение ролята на програмите. Необходимо да се използват подходящите ресурси от Европейския социален фонд, е, да бъдат насочени за, към партньорските организации, неправителствени организации, тогава когато възникне потребност за това няма ограничение, което да възниква по отношение на конкретната формировка, която е, е и използвана в 17 член 4 алинея. Благодаря. Благодаря, Николас. Единственото, което трябва да направим сега е да се споразумеем относно направеното предложение, предложението от е, докладчиците и другите е, по отношение на процедурата. Някой има ли против? Ламбер. Просто питам дали някой е против тази процедура. Uh, Никой не е против. В такъв случай съм авторизирана да напиша писмо, да информирам съответно председателите на комисията относно това какво ще се случи, когато изтече срока и влизане съответно в сила на този делегиран акт. Господин Ленер, ще стартира писмена процедура по отношение на а, това съобщение, което ще бъде изпратено към а, председателите на комисиите и как, ако няма възражения, всеки би могъл, разбира се, да а, възрази на, в пленарна зала, а политическите групи също имат право на възражение, така че много ви моля бъдете бдителни, когато разговаряте с колегите си, с приятелите си в другите политически групи. Всеки председател на комисията, който би се противопоставил на този делегиран акт, моля, убеждавайте го да не го прави. Вече някои от ораторите разгледаха въпрос и Тази процедура е, приемаме сега, но това не означава, че за бъдещите делегирани актове ще бъде същата процедура. Всичко ще бъде разисквано всеки отделен акт за себе си и може би следващия път няма да се приложи тази процедура Ламбе. Just, uh, e-, for, for quick, um, of this. Просто исках е, да благодаря на всички, които се съгласиха с е, е, това по бързата процедура да приемем регламента. Ян Обрихт обаче вече постави един въпрос. Какво ще се случи на практика по отношение на националните споразумения за партньорство? след като е, кодекса за поведение е тясно свързан с е, регламента. Ние трябва да определим и е, конкретна дата за провеждането на едно изслушване тук в Комисията по регионално развитие. Още преди изборите. Това, според мен, ще бъде една важна инициатива на нашата комисия преди изборите и можем да я обсъдим и с господин Хан днес след обед. Важно според мен е да помислим по една такава идея за провеждането на публично изслушване преди изборите. Председателят, да, струва ми се, че ние вече приехме да действаме по бързата процедура, без възражения. И така, а сега преминаваме към точка 6 във връзка с гласуването. Трябва да гласуваме първо по доклада на Роса е стара сфера, но не я виждам. Да изчакаме малко. Господин uh, once Lambert takes his seat, we, Ламберт uh, uh, е на път към мястото си и така. Ние започваме с гласуването. Първата тема е фонд Солидарност. Но преди да преминем към действителното гласуване, ще ви помоля да направим тест за а, апаратите за гласуване. Нещо а, не е в ред, поне при мен апаратът не действа. Ето, че е, след 5 години е, шефа на секретарията не знае как точно да започнем да гласуваме. И така, сега много ви моля за целите на е, теста, сложете картите си в апаратите. Добре, всичко е наред. Тогава преминаваме към компромис 5 по доклада на Роса. Приема се. Сега изменение 50 кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 6. За, против, въздържали се, приема се. 57. Моля ви да гласуваме по 57 с електронни карти. Край на гласуването. Приема се. 54. Кой е за? Ще направим проверка с електронно гласуване по 54. Край на гласуването. Е, сега какво стана? Налага се отново да обявим режим на гласуване. Нещо не... Резултата не се появи на екраните. Отново гласуваме по изменение 54. Моля ви, за режим на електронно гласуване. Отхвърля се. 56. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 66. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 7. Е, приема се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 34-35 няма да се гласуват. Преминаваме към 30. Против, въздържали се? Не, налага се проверка електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се 36 за. Кой е за? Против, въздържали се, приема се 38 за. Против, въздържали се, приема се. А сега Изменения внесени от комисията по бюджета, бюджетната комисия. Съжалявам, нямаме превод на италиански. Вече всичко наред ли е? Да. Гласуваме осмо изменение, внесено от бюджетната комисия за, прати, въздържали се, отхвърля се. Десето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, приема се. А сега крайното гласуване за законодателното предложение, за законодателната резолюция и за мандата ще се нуждаем от мнозинство 51 плюс 1. И така, много ви моля да гласуваме по законодателното предложение. Приема се. А сега законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, край на гласуването. Приема се сега вече се нуждаем от 25 плюс 1 за а, а, мандата за междуинституциалните преговори. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, действително постигнахме желаното мнозинство приключихме с гласуването по тази точка. Okay. Uh, so we now vote uh, on the uh, report by Vilia Savisar Thomas on the 7th and 8th. Гласуваме по uh, доклада на Вилия Сависар Томас, 7 и 8 доклад на Европейската комисия за напредъка относно политиката на Европейския съюз на сближаване. Всички ли са против основнесеното изменение? Или го приемате? Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Сега компромис 8. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12. За, против, въздържали се, приема се. 14-то на employment се прие, 13-то е, изменение, е, не компромис 2. Добре, е, преди това ще направим проверка по изменение 13. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Приема се 31 гласа за. Компромис 2 е, приема се. Компромис 3 за против въздържали се приема се. 13-то е, изменение на Комисията по заетост. Е, проверка с електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега предложение 12 на Комисията по заетост. Не, това се отхвърля. 21 изменение за против въздържали се приема се 22 няма да се гласува устно изменение внесено от докладчика преди параграф 7 кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4. За, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение на ФЕМ. За, против, въздържали се, отхвърля се. Предложение 9 отново на Комисията по въпросите на жените. За против въздържали се отхвърля се. Компромис 5 за против въздържали се отхвърля, приема се. Четвърто на Комисията по заедостта ще направим проверка. Моля гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Приема се. Пето предложение също Комисията по заедост за против въздържали се приема се. Седмо предложение за против въздържали се, приема се. 8 се прие, 9 за против въздържали се, приема се. 10 за против въздържали се, отхвърля се. Шести компромис за против въздържали се, приема се. Устно изменение преди е, параграф 9. Кой е за против въздържали се, приема се. 29-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 6А. За, против, въздържали се, приема се. Устно изменение преди параграф 11. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 7. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 34. Устно изменение. За, против, въздържали не. Ще е, направим проверка с електронно гласуване по е, устно внесеното изменение е, във връзка с 34-то изменение. Да, добре, е, край на гласуването единодушно се приема. Второ изменение на Комисията по заедостта за, против, въздържали се, трябва да направим проверка. Не знае какво прави е НП. Някакви объркващи знаци се дават така. Край на гласуването. Отхвърля се с голямо мнозинство. Компромис 9 за, против, въздържали се. Приема се 38 изменения за, против, въздържали се. Не. Нека да направим проверка по 38. Closed. Край на гласуването. Приема се. 40-то изменение. Да, гласуваме за 40, за, против, въздържали се. Нека да направим и тук проверка. Моля, гласувайте. closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. За, против, въздържали се, приема се. Първо предложение за изменение е, на ФЕМ за е, се отхвърли, е, второ предложение за против въздържали се отхвърли се, три за компромис 11 се прие, шесто предложение на ФЕМ за против въздържали се Отхвърля се. Седмо предложение на същата комисия. Отхвърлено. 8 за, против, въздържали се. Приема се. 10 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по 10. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Приембила. Първо Изменение прието. Второ изменение. Нека да направим проверка по 2. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Приема се 3 за, против, въздържали се. Приема се 4 за, против, въздържали се. Приема се компромис 1 за, против, въздържали се. Приема се 8 за, против, въздържали се. Приема се 9 за, против, въздържали се Проверка по 9. Край на гласуването. Приема се. Десето изменение за против въздържали се. Приема се. 11 се с устно внесеното изменение. Някой е, възразява ли? Не, тогава го гласуваме. Приема се. А, а на а, Комисията по въпросите на жените това е предложението. А, моля ви проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Предложение Б на същата комисия. За, против, въздържали се. Отхвърля се. И така, сега крайното гласуване, електронно гласуване, край на гласуването. 39 гласа за, 1 въздържал се, 1 против. Поздравяваме докладчика. Е, е, и сега продължаваме с доклада на Франсуа Ламзи. Виждам, че Ламбер иска да се изкаже. Да, накратко, по този въпрос. Тук става въпрос за компетентността на нашата комисия. Аз предложих някои а, предложения за изменения и в а, ИТРЕ, и в РЕГИ. Както днес сутринта виждах, видяхме, не са съвсем в рамките на компетентността. Това е 22, 12 член, 14. И със секретарията стигнахме до заключение, че на практика правна гледна точка, по председателката, това са изменения. Да, 24 12 и 14 Те не са в рамките на нашата правомощия и компетентност. Може би в ИТРЕ ще се гласуват. Това са моите е, правомощия, ми казват сега. Аз съм съгласна по изключение с това предложение. Председателката. Започваме гласуване. 19. За. Против. Въздържали се. Приема се. 20. За. Проверяваме го електронно. Моля, гласувайте. Режим на гласуване. Yeah. It is. Vote is closed. Край на гласуването. 21 гласа на 20. Приема се. Сега продължаваме с 21 во изменение. Пак трябва да проверим. Режим на електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. And it's adopted. Amendment 22. Приема се. 22 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 23 За, против, въздържали се, приема се. 6 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. Осмо. С устно изменение от Франсуа, някой против има ли? Няма, така глас, че гласуваме. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. И сега, съображение от прием била първо изменение, режим на електронно гласуване, проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Девето изменение за. Против въздържали се. Приема се. Десето. За. Добре, проверка електронна. Десето. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 на 18. Приема се. Идентични. Но ние нали не ги гласуваме? Така, продължаваме към второ изменение. За. Против. Проверяваме с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Второ изменение от съображението е преамбюла. Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение. За. Против въздържали се. Приема се. Единайсто за. Против въздържали се. Отхвърля се. Тринайсто за. Против въздържали се. Приема се. Пето за. Против въздържали се. Приема се. Петнайсто за Проверяваме с електронно гласуване 15-то изменение. Моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 16 за, против въздържали се, приема се. 17 за, против въздържали се, приема се. 18 за, про... проверяваме 18. Моля гласувайте електронно гласуване. Приема се. И така, общо електронно гласуване по е, целия документ с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването приема се 38 на 1. И сега, статистика, е, докладчик е Ивас Гудманис, гласуваме. Моля, започваме с 23-то изменение. За. Проверяваме 23-то. Режим на електронно гласуване. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 24-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 25. За. Проверяваме 25-то. Моля, режим на електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 26 за. Против въздържали се. Приема се. 27 за. Проверяваме 27. Моля, гласувайте. Режим на електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 28 за. Против въздържали се. Приема се. 29 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 30 за. Против въздържали се. Приема се. 31 за Проверяваме 31. во Моля, гласувайте. Електронно гласуване. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 22 на 19. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 и 5, 6 от, са оттеглени. 37 за, против въздържали се, отхвърля се. 38 за, против въздържали се, отхвърля се. 39 за, против въздържали се, отхвърля се. След това от 40 до 50 всичко е оттеглено. Преминаваме към съображение от преамбюла. 7 за, против въздържали се, приема се. 8 и 9 съвместими. Гласуваме ги съвместно. Моля, гласувайте режим на електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 19 на 17 гласа. Десето. За. Проверяваме го. Режим на електронно гласуване. Край на гласуването. Е, допусна грешка, ще коригирам, имаме време, край на гласуването, приема се. Връщаме се към онова, което според мен бяха идентични, но те са съвместими, така че гласуваме 8 и 9 по-отделно. Това е точка от съображение номер 3, 8 изменение за проверка електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А сега гласуваме по девето. Моля за. Ще го проверим отново с електронно гласуване. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 27 на 14. Продължаваме с 11-то изменение. За. Пак го проверяваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 12, 13, 14 оттеглени. 15 за. Проверка електронен режим на гласуване. 15. Край на гласуването. Приема се. 16 за. Мисля, че е същото мнозинство. Мисля, че се приема. 17 за. Против въздържали се. Приема се. Е, първо оттеглено. 18. Кой е за 18? За, против, въздържали се, приема се. 51. За, против, въздържали се, приема се. Второто оттеглено 19. Е, за, против, въздържали се, приема се. Трето оттеглено 20. За, против, въздържали се, приема се. 21. За, против, въздържали се, приема се. 52 значи пада, нали така? И така продължаваме с 22 за, против, въздържали се, приема се. Шесто за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме е, режим на електронно гласуване по становището. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 39 за, 1 против, 1 въздържал се. Е, Поздравление! Много добре. Е, дали господин министър е тук? След две минути господин министър Костис Хадзидакис ще бъде тук. Това е, е бивш колега, наш депутат, който в момента отговаря за нашия ресор в рамките на председателството. Надяваме се, че той е тук. Two minutes. This is very, very well. Уважаеми колеги, започваме или по-скоро продължаваме заседанието. Е, както обикновено в началото на е, всяко председателство се срещаме с е, ресорния министр. За нас е удоволствие да се срещнем отново с господин Костис Хацитакис, бивш колега, който е бил и в Европейския парламент и е, в тази комисия в продължение на много години. И така, за мен е радост да дам думата на господин министъра на развитието и способността на Гърция който ще представи своята програма. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, скъпи колеги, това за мен е, е всъщност нормалното обращение в този случай. Аз съм действително много развълнуван и много щастлив, че ви виждам тук в тази комисия, защото преди години, е, всъщност точно до преди 7 години, до 97 година, е, в продължение на 13 години бях член на Европейския парламент и на Комисията за регионална политика. Така че най-вероятно разбирате колко голямо е вълнението ми е, да разговарям с вас днес, но вече от позицията на представител на съвета. Малко съм объркан, защото е, е, всъщност е, по душа съм все още член на, този, на тази комисия и на парламента. Така че това е, е до голяма степен ще определя погледа ми и всичко, което ще ви кажа днес. Е, но е, така, това е петото гръцко председателство, което за нас е голямо предизвикателство, дори двойно предизвикателство. От една страна, това председателство съвпада с периода на подготовка на европейските парламентарни избори и с самите избори. Ние ще трябва да приключим редица досиета, това е, е, е, ще бъде един важен сигнал за гражданите. И същевременно ние ще имаме възможност да е, възстановим репутацията на нашата страна, която пострада през последните години. Така че ние ще се опитаме да използваме шанса, който ни дава председателството и да ви изненадаме по един положителен начин ние не вярваме, че могат да се случат чудеса в рамките на 6 месеца и дори 3 месеца, като имаме предвид, че последните месеци ще бъдат белязани от предизборната кампания и, европей... и самите избори за нов Европейски парламент. Мандатът приключва по-рано. Но ние ще се опитаме е, да постигнем действително прагматични, реалистични, видими резултати до края на март по основните приоритети в е, нашия дневен ред. Е, ние знаем, че бихме могли е, да бъдем е, в един е, в известен смисъл катализатор е, като е, представители на съвета, но ще е, е, действаме в тясно сътрудничество с Европейския парламент. Е, е между времено вече е, процедурата за съвместно взимане на решение се превърна в е, е задължително правило, за разлика от е, е годините, които аз помня като член на Европейския парламент. И така, по отношение на кохезионната политика, ние смятаме да постигнем развитие. Европа се опитва да излезе от рецесията и кохезионната политика в този контекст придобива нова важност. Тя се превръща в ключов инструмент за преодоляване на кризата, за възстановяване казвам ключов инструмент, като имам предвид това, че е, е, кохезионната политика ще подпомогне постигането на основната цел в стратегията Европа 2020. И така е, ще може да се постигне балансирано, децентрализирано развитие, ще се заличат регионалните различия и ще се насърчи между регионалното сътрудничество. При тези обстоятелства Европа е, трябва да започне дебат е, за един амбициозен и интегриран е, приобщаващ европейски план за преодоляване на последствията от кризата и за развитие. И така, естествено, да се създаде устойчива заетост, съгласно стратегията 2020. И сега ще се спре на успеха от междуинституционалните преговори по кохезионния пакет 2014-2020. Е, финализирани бяха преговорите е, през, по време на литовското е, председателство, както и да е, е, е изминаха междувременно доста години, откакто аз самият също съм участвала в е, подобни е, преговори. Е, но а, а, затова а, мога действително а, да оценя много високо конструктивния принос на Европейския парламент, най-вече приноса на председателя госпожа Хъпнер, но и на докладчиците, които участваха в преговорния екип по различните регламенти. И същото може да се каже и за конструктивното участие на Европейската комисия, която изигра много важна роля за гарантирането на успеха на преговорите. Сигурен съм, че ще се съгласите с мен. Успешното приключване на междуинституционалните преговори е, заслужава особено внимание и похвала, тъй като това беше и първият път, в който се приложи е, обичайната законодателна процедура по отношение на кохезионната политика и целия пакет в тази област. Необходими бяха повече от 100 триолога за успешното е, провеждане и приключване на преговорите по различните регламенти което изискваше много политическа гъвкавост от страна на всички участници. И само благодарение на ефективното междуинституционално сътрудничество, кохезионно-политическият пакет, така да се каже, бе приключен до края на 2013 година и влезе в сила своевременно, съгласно определените срокове. От политическа гледна точка някои неща са по-малко сложни, може би, но от чисто техническа гледна точка понякога се появяват едни детайли, а както знаем, дяволът се крие много често в детайлите, така че те създават трудности. И в този смисъл аз ще подчертая колко важно е, е да осигурим прилагането на рамката от е, е, законодателни актове в рамките на пакета за кохезионната политика това решение трябва да бъде на лице още по време на неофициалната среща с министрите в отговарящи за кохезионната политика, което ще се състои през април 2014 година. Така че оттам очакваме един много важен сигнал по отношение на приоритетното значение на тази политика е, с оглед на постигането на повече заетост и успехи, резултати в борбата срещу безработицата и излизането от рецесията. Е, много важно е, естествено, е, да има ясни насоки. Ще се разработят тези полезни и съществени насоки в рамките на един работен семинар с държавите членки и аз още сега ще използвам възможността да поканя вашият председателка и колегите, които вие решите, че са особено ангажирани по тази тема, да участват в работния семинар с държавите членки. По отношение на предизвикателствата за близкото бъдеще, Ще спомена е, и въпросът, свързан с делегираните актове. Процесите е, на взимане на решения относно делегираните актове протичат паралелно в е, съвета и в Европейския парламент. Това е досие, което трябва обаче да се обсъди много задълбочено и с държавите членки. Комисията реши да а, а, подготви а, определен а, неголям брой от а, делегирани актове в пакет, които да обединят а, определени разпоредби в а, един делегиран акт. Това на практика може да забави целият процес, тъй като някои от държавите членки е възможно да отхвърлят целия делегиран акт, поднесен като пакет, само защото, да кажем, имат някакви възражения или резерви по отношение на някои от елементите в рамките на пакета. Е, комисията вече съобщи е, и на съвета, и на парламента, че е, делегираният акт по кодекса за поведение трябва е, да бъде прият колкото е възможно е, по-бързо, защото това ще бъде един много важен сигнал е, точно преди изборите за Европейски парламент. Ще бъде ясно на избирателите, на гражданите какво точно се планира и хубаво би било, естествено, държавите членки да приемат, е, както и институциите, е, да приемат е, това предложение без възражение, за да няма забавяне. Това е политически въпрос, съвсем честно мога да ви кажа. това работя в тясно сътрудничество не само с Европейския парламент, но и с държавите членки, с комисията, с комисаря Хан. Знаете, че ще се срещнете с него днес по-късно. Точно за да насочим целият процес правилно, така че регламентите да се приемат своевременно и да няма забавяне по отношение на прилагането им. Защото това е, е повече или по-малко свързано и с някои правни аспекти по досието. Има и още един въпрос, е, който ще засегна. Е, радвам се, че виждам тук и госпожа Естерас, която е докладчик на Европейския парламент по темата. Става дума за Европейския фонд за солидарност. Приемането на променения регламент за Европейския фонд за солидарност е приоритет за нас. Един от приоритетите ни. Между институционалните преговори а, е, трябва а, е, да започнат в рамките на процедурата за съвместно взимане на решение и за нас е много важно да, е, да започнат колкото е възможно по-бързо и да бъдат приключени бързо, е, експедитивно, е, ефективно, е, естествено с съответните положителни резултати до края на март, по възможност. Знае, че ще ни бъде необходимо, естествено, съгласие, така че да няма по същество големи възражения и по този начин да променим регламента за фонда за солидарност, който не отговаря в момента изцяло на очакванията. Европейската комисия би трябвало да извади съответните полуки от предходния период и да посочи решения, които да послужат и за упростяване, и за изясняване на критериите и за постигане на повече ефективност, така че да се възползваме от всички предимства, които предлага фонда. До април би трябвало да сме готови, независимо от така, ограниченията във времето и ограниченията от бюджетен характер. И аз се надявам, че добре разбирате какво имам предвид. Сигурен съм, че е, доброто сътрудничество с вашата комисия ще продължи и ще можем е, до края на легислатурния период на този парламент да приемем е, предложението. Това е много важно послание, което можем да изпратим към гражданите, защото е, много осезателни, видими са резултатите от европейската солидарност е, по линия на фонда. Е, чудесно ще бъде, действително, ако можем по един е, нов и е, така, по-рационален начин да използваме предимствата, които предлага фонда. Ще се спра и на въпроса за най-отдалечените региони. Аз самият съм от островна държава и много добре разбирам и трудностите и особено деликатните въпроси, свързани с най-отдалечените, сред тях и островните региони. Затова ви уверявам, че председателството ще се опита да подобри така, някои от е, режимите, отнасящи се до тези региони. Ние ценим много високо вашето становище и преди да приключим с преговорите по тези досиета, е, ще проучим с е, голям интерес, уверявам ви, вашите становища. И така, първо ще държим много на прилагането на регламентите. Е, естествено, е, това означава е, постигане на съгласие и с комисията, и с държавите членки. През април предстои една неофициална среща на равнище министри и там ще обсъдим въпросите как точно да решим проблемите на държавите членки, така че да засилим развитието и да не губи време. Вторият ни приоритет е решаването на техническите и правните въпроси, свързани с делегираните актове. И естествено, двата законодателни пакета за Фонда за солидарност, много важен въпрос, и за и пакета за най-отдалечените региони. Пакет, който може би за някои от държавите не е чак толкова важен, но за тези, които действително включват най-отдалечени и най-вече островни региони, е много важен. И естествено, като цяло, ние бихме желали да докажем, че е, гръцкото председателство може да бъде резултатно, успешно и аз наистина е, вярвам, че можем да го постигнем. Благодаря, господин министр. Е, и така, знаете каква е традицията. Първо координаторите, е, има първо думата Ламбер, после Констанция. Благодаря. Разполагаме с е, половин час. Предполагам, че много колеги ще искат да се изкажат. Така че е, съвсем накратко ще говоря. Е, познаваме ви, господин Хадзидакис, познаваме ви като личност, изключително приятен човек сте, но много трудно се преговаря с вас, така че нека е, да не тълкуваме погрешно вашата реч днес. Това са много важни аспекти соли, е, солидар, фонда за солидарност и цялото досие. Ясна е общата споделена отговорност. Е, благодаря и за доброто мнение относно добрата работа, която сме свършили тук в парламента. И в същия дух можете да ни кажете от Гърция с любов по отношение на това, което правим тук. Мисля, че е, би било разумно да разполагаме с ангажираността на съвета, по отношение а, комуникациите, а, касиращи различните промени, които ние внасяме а, по отношение на, например, фонда за инвестиции. Това е нещо много важно. Нека да има а, и а, информация, която да се отправя към гражданите. А, Наистина, подходът е много различен. Трябва да се има предвид какво представлява тези тематични концентрации с а, предварителните споразумения, с условията, които са заложени, цялата условност. Да, разбира се, разчитаме на вашето сътрудничество за да имаме ясна ангажираност от държавите членки по отношение на предоставяне и на информация към гражданите, защото някакси остават, остава се впечатление в някои държави, че нещата ще си текат както до сега. Повече от 30% от инвестициите ни е, са това, така че знаете, например, колко важно е, например, в Гърция в е, е, разгара на кризата, колко важно беше да се получават тези средства, които са живителни, както за публичните инвестиции, за така и за предприятията. И според мен е много по-важно да има наистина много и ясна система за информиране. Обръщам се също така и към комисията по този въпрос. Много ви моля, инвестирайте в комуникацията. Бъдете наш партньор. И когато говорим за промените в перспективата, която ние създаваме. Много се радвам, че също така засегнахте въпроса, свързан с актовете за делегация. Да, има проблем, понякога се обобщават проблеми, понякога се разрешава част от тях, някой се изплъзва но в крайна сметка много важно е да подходим правилно. Не бива да подбираме онова, което най-благоприятно или най-ни харесва в момента. Говорихте също така и за фонда за солидарност. И години наред парламента ние разискваме тези проблеми с колегите и винаги подчертаваме значимостта и винаги в съвета се тръгваше по погрешна посока. Надявам се, че ще, ще искате да се ангажирате, да а, достигнете до край, да се прояви по-голяма гъвкавост. А, не е труден конкретно въпроса, по който говорим. Да, имаме нашите заседания и в неформален план, както обикновено постъпваме. Парламентът е, е готов да прояви своя интерес към положението, особено в Гърция, както сме го правили и по-рано, със съответно екипите, които се създаваха, комуникациите, а също така и по отношение на работата на съвета. Ние приемаме поканата най-искрено. Благодаря ви, че сте тук сега сред нас. Това ще кажа на този етап. Благодаря. Председателката, колеги, имаме а, устен превод още половин час, така че много ви моля, имайте преди това. Констанца. Благодаря, Данута. Костас, добре дошъл отново в регионалната комисия. Много се радвам, че сте тук. Желая на вас и на Гърция успех в председателството защото това ще помогне не само на Гърция, но и на Европейския съюз. Важно е наистина вие като член на Европейския съюз да имате успех и в председателството. Това е важно за целия съюз. С интерес и слушах вашите основни цели. Ние приключихме основите на пакета за бъдещата политика за сближаване – не сме е, постигнали, може би, пълния успех от е, парламентарна гледна страна, но в крайна сметка имаме добър модел, който сме изградили за следващите няколко години. Трябва, разбира се, сега да се заемем с делегираните актове. Това е приоритет за нас и днес преди обяд решихме да започнем с процедурата без възражение за кодекса на поведение, което е добър успех от гледна точка на дейността на парламента. Добре е, че имаме този кодекс на поведението и отправяме от името на парламента този сигнал, а именно, че искаме да се ускори приключването на работата по политиката сближаване. Надяваме се, че и посланието към държавите членки в съвета ще бъде много ясно, а именно, че ние сме готови да направим всичко по силите си, за да изпълним всичко, но сега, разбира се, председателството и е, членовете на съвета трябва да си свършат и те работата, както и вие казахте, може би това не е точно техническа задача, трябва да се изчистят някои съмнения по едно или друго свързано с делегираните актове. Това е едната страна на нещата, но е нужна политическата воля, политическия сигнал от държавите членки, за да може да се стигне до край. Фонда за солидарност. Както разбира се си спомняте, сигурна съм, преди 7 години бяхме изправени пред същото положение. Трябваше да работим в парламента за създаването на нов фонд за солидарност. Свършихме си работата, а след това държавите членки го отхвърляха и години наред отхвърляха предложенията на парламента. Сега положението е различно, сега имаме съвместно взимане на решение като процедура, но наистина, ако успеете, ще бъде прекрасно. Е, защото 7 години да не се приема в съвета, а сега, когато вече в хода са преговорите по уточняването на нещата, това би било прекрасно. Наистина Европейския съюз има нужда от нова система на фонда солидарност и е крайно време да стигнем до края на тази приказка без край и мисля, че и докладчика, както и докладчиците в Сянка са много а, тясно ангажирани с предложението, което се прави от страна на парламента и се надяваме, че в тристранните срещи ще се стигне до успех в скорошния период. Благодаря. Председателката, либералите. Благодаря. И аз също бих желал да ви задам няколко въпроса. Знаете, че предстоят избори в парламента, не разполагаме с много време, ние сме много активни, защото всички искаме да тече изборната кампания и отговорностите ни стават все по-големи. Няколко неща ще е, засегна. Всеки период започва с различни проблеми. 2007-2013 беше новата система за контрол и управление и имаше на това основание забавяне, свързано с изпълнението и прилагането на фондовете. Този период започва с нещо друго. Е, споразумение за партньорство и съответно е, оперативните програми. Според моята информация, е, само три страни, може това да са само слухове, са подготвили от началото на януари своите споразумения. Може да са четири държави. След интернационалните консултации в комисията все още много малък пък е този брой, а имаха време да се подготвят за тези партньорски споразумения. Някой трябва да провери защо а, темпото не е по-бързо. На следващо място. Проблемът свързан с а, безработицата сред младите хора. Всичко тук много зависи относно предварителните а, средства, които ще се изплатят в началото на периода. Е, програмата не е класическа, защото няма класически параметри, които да са свързани с приоритетите 11 точка, различните е, показатели, показателите свързани с изпълнение. Така че аз бих бил много е, благодарен, ако обърнете внимание на комисията как стартира тези програми и крайна сметка ще имаме доказателство, че нещо се е постигнало. И на последно място Гърция. Не само за Гърция. Нещо не е наред със социалния фонд. Защото ако разгледаме е, проблемните държави в економически смисъл, Гърция, много добра в регионалното развитие и съответно фонда сближаване и развитие. Това са данните от е, декември месец. 73% освояване, 10% повече от средното. По-добре сте от Испания, което също не е, е зле по изпълнението по този фонд, по-добре от Португалия, което е на трето място. Но това е регионален фонд и фонд за сближаване. А социалния фонд, който е свързан с безработицата и всичко останало, тук там положението е различно. Вие сте с по-низки показатели от средните. Само 15 от 27-те държави членки. По същия начин стоят нещата и с Испания. И така стоят нещата и с тези държави, които имат по-висока е, безработица. Те имат по-низко освояване от социалния фонд. Защо? Може би защото няма надзор и контрол на изпълнението, когато започват да се е, предлагат предложенията за следващия период. Кой ще наблюдава е, фондовете за сближаване? Аз правя предложение, обаче нещо се случва и го отеглям. И никой не отговаря за наблюдението. Нито Реги, нито е, комисията по заедостта, нито бюджетен контрол. И това се случва, може би, по продължение на половин година. И въпросът е как да се анализира всичко това, защото в крайна сметка ще има неосвоени, неразплатени средства и е, какво ще се каже? Не искате е, да се е, насочи средства за политиката за сближаване, а пък искате средства. 64% е средното освояване в е, сближаването. 60.21 е, регионално развитие и наистина повечето държави членки или половината са по-зле по отношение с, усвояването на средствата по социалния фонд. Така че много моля обърнете внимание именно на този аспект. Благодаря. Thank you. I, I think we will take all this... Благодаря. Ще дам думата на всичките оратори най-напред и след това ще дам думата на господин министера. Благодаря. Обръща, поздравявам ви, господин Хадзикаки за това, че сте тук. Първо, може ли да подчертаете, че политиката за сближаване е при, сред приоритетите на гръцкото председателство и искате да продължите борбата срещу рецесията и безработицата? Казахте това, но Искам да спомена в този ред на мисли и още един приоритет, а именно Конкурентноспособност, научно-изследователска развойна дейност, програмите Козме и Хоризонт. Имаме нужда от пряка подкрепа за инвестициите и финансирането. Имате ли някакви нови идеи относно как може да се усъвършенства положението по тези програми? И още една бележка, свързана с административното бреме. Това е нашият кошмар. Имате ли и някакви нови идеи? Можете ли да ни помогнете а, относно това как бихме подобрили положението тук? Председателка господин Ангоракис. Ευχαριστώ кирия проедре. Благодаря, госпожо председател в Европейския съюз действително се предприемат мерки срещу населението и работническата класа, независимо от това дали имат или нямат големи дефицити страните и дали имат голям или слаб економически ръст. Във всички случаи се предприемат мерки срещу работническата класа, срещу социалните завоевания, защото се смята, че само така може да се излезе от кризата. Същевременно се насърчават спекулациите. Трябва обаче да помним, че рецесията продължава перспективата все още е отрицателна. А що се отнася до нещата, за които преговаряте в политиката за, на сближаване, те ще се влушат именно защото кризата влушава конкурентните условия и условията за развитие и затруднява условията за развитие на страните и регионите. Именно това е причината, искам да кажа, вашата политика на сближаване от последните години е причината и не е чудно, че не можете да постигнете целите на Европа 2020, след като е, вършите само неща, които са единствено в интерес на едрия капитал и против населението. Европейският съюз иска да остане конкурентоспособен в сравнение с Индия и Китай и какво прави, намалява заплатите. Вие говорите за напредък, но всичко това е на гърба на работниците и обикновените граждани. Нещата се из изострят и е, трябва да осъзнаем това. Страхотната безработица в е, нашата страна 27%, като при младите тя възлиза на 62%, ще продължи едва ли ще е възможно да намалим този процент. Няма програма на сближаване, която наистина да се цели в такова нещо. Е, положението се влушава. 200 хиляди работници в Гърция, например, не могат да си плащат данъците за автомобилите и сега нямат право да ги управляват. Нещо, което просто иллюстрира колко е зле положението. Ако дойдете в Гърция, просто веднага ще усетите колко е тежко там. Сега се говори за програма за насърчаване за етостта на младеща. Е, е, да, направи се нещичко и в Гърция, само че с срочни договори при смешни заплати. От това голяма полза няма. Тъй, че има редица-редица проблеми. И ако се цели растеж или някакво развитие, те, то те винаги са за сметка на работническата класа. Това, което искам да кажа е, че програмите по фондовете за сближаване не допринасят кой знае каква полза, а ориентацията им съвсем не е към задоволяване на съществуващите потребности, както в областта на транспорта, така и в областта на жилищното строителство и така нататък. Нищо не се прави, например, в полза на безработните или друга тема. Защо не се насърчава а, централното парно отопление? Ето в Гърция в момента има огромни проблеми с отоплението. Трябва да се насърчават такива неща. Затова сме такива песимисти и смятаме, че само с радикални промени, с промяна на цялата система на едрия монопол, можем да постигнем нещо, което да и да е от полза на нашите, за нашите граждани. Ето за това искаме да напуснем Европейския съюз, защото то като седим в Европейския съюз ще бъдат защитавани интересите на едрия капитал. Благодаря. Имаме още заявки за изказване и Ян, след това Роса. Благодаря. Господин министр, много е хубаво да се видим отново. Много добре е, е, е това, че вие разбирате е, спецификата на работата в Европейския парламент и необходимостта да бъдем по-бързи, особено тази година. Расте интересът на Европейския парламент по отношение на изпълнението – ние приключихме с преговорите по пакета за регламента, но въпросът е как ще премине изпълнението и сега трябва да договорим и определени моменти, свързани с изпълнението и след това вече новият парламент ще следи това изпълнение, надявам се. Възможно е след 4 години и половина вече да се стигне до потребността от нови промени. Важно е във всеки случай да обсъждаме не само е, самия законодателен акт, самия правен акт, но и правилника за приложението и е, начина по който ще се осъществява наблюдението и контрола. За съжаление ще имаме много малко време с гръцкото председателство, за да обсъдим този въпрос. За мен естествено е много интересен този гръцко-гръцки диалог, но важно е естествено да обсъдим най-вече основните моменти на европейската политика. Днес чухме генералния директор на генерална дирекция ДВ. И той ни говори за това как точно ще се изразходват средствата през следващите 6 месеца. Става дума за огромни суми, но какво на практика се предвижда? Промяна на бюджета, приемане на някакви допълнения към бюджета, за да можем да се справим с предизвикателствата дори през тези 6 години. Благодаря на господин министър, благодаря и за разясненията, които ни дадохте относно приоритетите а, по отношение на фонда за солидарност. Във всички случаи това е тема от решаващо значение, защото изразът на солидарност от страни на Европейския съюз е много важен. Разбира се, че имаше намаления на бюджета, но предложението, което сега се приема, е много по-реалистично от това, което предлагаше комисията от начало. Множеството а, природни бедствия, например, бяха отчетени сега в новия документ. А, посочват се ясни, еднозначни а, проценти и така нататък. Още през септември имахме разговор на темата, сега се провеждат тристранните преговори и може би наистина ще бъдем в състояние още през март да приемем а, документа, който наистина трябва да бъде приоритет и наистина трябва да се опитаме да намерим консенсус в рамките на тристранните преговори. Опитахме се да отстраним всичко, което а, не беше правилно във връзка с този фонд през последните години. 1% от регионалния брутен вътрешен процент е новия момент. Той е приемлив за всички региони, вероятно и Комитета на регионите ще ни подкрепи, както и сроковете за кандидатстване и за одобрение са е, намалени. Въобще са изчистени много юридически и административни проблеми, тъй, че се надяваме, че трите институции ще се подкрепят взаимно и възможно най-бързо ще приключим работата. Давам думата на господин министра. Има възможност да отговори. Ще се опитам да бъда кратък. Е, струва ми се, че да, за оставащите 10 минути ще мога да отговаря на въпросите ви, е, е, защото трябва и да хапнете нещо за обяд. Така че ако желаете, можете да останете още 10 минути тук, за да ме изслушате. Господин Нистер Лерой и Констанц, както и други колеги, говориха по темата делегирани актове. Трябва да ви кажа, че е, председателството вече изпрати е, сигнал е, и предложение до държавите членки за колкото е възможно по-бързо приемане на кодекса за поведение. Естествено, че продължават да съществуват определени проблеми и за момента не са решени, но аз се надявам, че в сътрудничество с съвместно с Европейската комисия ще можем да преодолеем тези проблеми, тъй като в крайна сметка въпросният кодекс за поведение по отношение на партньорствата е от полза за всички. Опитвам се да бъда реалист неизменно това проличава от факта, че казвам трябва да се справим, т.е. държавите членки ще е, разберат, струва ми се, посланието, което сме изпратили. Е, те се нуждаят от парите по линия на структурните фондове. Така че много се надявам да надалее здравия разум. И общностния подход. Е, ние като съвет работим в условията на определени ограничения, докато вие имате свободата да изразявате вашето мнение, без да се съобразявате с никакви ограничения. Аз като представител на председателството трябва да спазвам определени правила. Що се отнася до прилагането на регламентите, е, стана дума за това. Господин Готманис говори за, по тази тема. Очевидно има известно забавяне. Някои от държавите членки е, вече са представили своите виждания, други не. Ние сме в контакт с Европейската комисия и вярваме, че е, да, този въпрос трябва да стои в центъра на вниманието. Ние, ние се е, нуждаем естествено от е, предложения и проекти за предложения, но е, е, това не е нов проблем всъщност. Струва ми се, че и при пред, предишните програмни периоди се сблъскахме със същия проблем. Във всеки случай в е, комисията има е, сформиран вече екип, е, който се занимава именно с тези проблеми. Комисарят Хан ще бъде днес след обед ваш гост. Бихте могли да обсъдите проблема и с него. Ние във всеки случай възнамеряваме да си сътрудничим много тясно и с комисията и с вас по тези въпроси, защото става дума за реален проблем. А сега, е, процента на освояване и Гърция, но и другите държави. Преди 18 е, месеца, точно преди изборите през 2011 година, точно процента на освояване на Гърция е, бе е, много е, нисък. На 18-то или 20-то място бяхме от 27 общо. Имахме проблеми с ликвидността, с банковия сектор е, и всички тези проблеми бяха много сериозни. Ние продължаваме да имаме проблеми но сега сме вече на четвърто или пето място по отношение на освояването сред държавите членки. Що се отнася до Европейския социален фонд, нещата все още продължаваха да бъдат доста несигурни по отношение на освояването преди няколко месеца, но, но е, междувременно има подобрение. Така че в момента за всички е, е, фондове е, общият процент на освояване е 74, а е, преди месеци бяхме 62 процента. Пак говоря за общия процент на освояване за всички програми и фондове. И 62 не беше лошо, но 72 е по-добре. Важно е да се има предвид изходната позиция. Е, и е, тази изходна позиция, за която говорих аз е, е и проблемите на Гърция. Така че напредъкът, е, който постигнахме, е изключително важен, според мен. Много съществен. Естествено, битката продължава. Не сме приключили с проблемите и усилията. Не защото а, сега тук в е, е, Брюксел се радваме на, а, на а, добро приемане от страна на всички останали, но и защото ние сме патриоти, ние желаем нашата страна да излезе от рецесията. Вие говорите за Проблеми свързани с иновациите, с научните изследвания, развойната дейност, естествено би трябвало да поговорите с съответния представител на гръцкото правителство, който отговаря именно за тази област. Ние планираме нещо и в тази област ние бихме желали да насърчим процесите, да действаме като катализатор по отношение на иновативните програми, за да няма забавене в тази сфера. Сега може би е редно да отговоря на гръцки на господин Ангоракис, защото би било странно да си говорим на друг език с него. Уважавам вашите убеждения. Това е и квинтесенцията на демокрацията, да се уважават различните позиции. Предстоят избори в условията на демокрацията, хората мислят различно и вземат различни решения. Разбира се, че в Гърция трябва да се свърши още много и то много тежка работа в условията на небивала криза сме. Напоследък имаме известен напредък по отношение на бюджетните показатели. На пето място сме по малък бюджетен дефицит в, цялата, в целия Европейски съюз. Що се отнася до структурните промени, има и доклад на ОИСР, където заемаме челно място. Естествено, разбирам, че има голяма безработица, няма съмнение, че има криза, никой не го открича, но смятам, че се създават условия за подобряване. Има много международни организации, които сега прогнозират, че до 6 години Гърция ще излезе от рецесията и ще премине към тенденция на растеж. Така че много сериозно и е, с национална отговорност трябва да работим по този проблем, който засяга всички гърци. Това е други въпроса. Ян Обрихт. Е, говори за забавенията в плащанията. Да, това е така. Струва ми се, че е, причините са в е, някои проблеми с ликвидните средства в е, европейския бюджет. Е, е, през последните месеци имаше разговори между комисията, съвета, парламента. Ние сме наясно, че има определени затруднения при плащанията, но не бихме желали е, така, чисто техническите проблеми да затрудняват е, е, процеса на плащания. Но това не е свързано с настоящото председателство. Това е, така да се каже, един унаследен проблем <laughs> от миналото. И нещата до голяма степен зависят в крайна сметка от това как ще работят службите на комисията. Няколко заключителни думи. Господи, госпожа Естерас, като председателство ние вече организирахме в момента, в който поехме председателството, две срещи относно Европейския фонд за солидарност и на 31 януари, последния ден от е, януари, предвиждаме трета среща. Ще трябва да намерим някакъв е, общ знаменател, да обединим е, вижданията на държавите членки. Наясно сме колко важна е тази нова уредба. Що се отнася до графика, мога да ви кажа, че на мен много ми се иска да започнем трилога до края на февруари, доколкото това е възможно. Надявам се, че е, съвместно с е, останалите държави членки и с Европейския парламент ще успеем. График. Това са моите е, заключителни бележки. Да, все пак е, малко повече говорих, 12 минути. Но е, аз съм тук, продължаваме да разговаряме е, и оставаме в контакт. Вие ще трябва много бързо да работите. Место 6 месеца имате на разположение 3 месеца, за да свършите работата. Но е, ние сме обречени да успеем, казва е, представителят на е, съвета. Благодаря ви още веднъж и аз много се надявам наистина, казва госпожа Хеднър, е, че ще постигнем успех по отношение на професионалната политика.